Уважаеми колеги, нека да започнем. Предполагам, че някои колеги ще се присъединят към нас в последствие. Днес денят ни е много натоварен, с много приключения. Сега трябва да Преминем към дневния ни ред. Тук сред нас е госпожа Гетруд Ингештад, генерален директор на ГД Информатика. Ще ем, обсъдим подкрепата за цифровото преобразуване на европейските публични администрации в държавите членки. Госпожо Ингештад, давам ви думата и след това ще проведем оживена дискусия. Voilà. Uh, благодаря, госпожо де Сутер, уважаеми дами и господа, членове на Европейския парламент. Благодаря ви, че ме поканихте тук. За мен е удоволствие да участвам в дискусия тук във вашата комисия. Уважаеми дами и господа, дигиталната трансформация на нашата економика, нашето общество напредва много бързо. Много сме постигнали по време на предишния мандат, но трябва и да продължим за напред. Това бяха и думи на, прези... на председателя Дерлайен. Трябва да се стремим към повече. Европа се стреми към повече и ам, се възползват всички възможности проистичащи от дигиталната ера, като се спазват всички стандарти за сигурност и безопасност. Както вие знаете, трансформацията се извършва много бързо. Всичко се ускорява посредством дигиталните технологии, изкуствена интелект, интелект, използването на мобилни устройства и за това трябва да напреднем с дигитализирането на държавните администрации на всички нива, ако искаме да гарантираме, че нашите амбиции ще бъдат изпълнени и Европа ще отговаря на условията, свързани с дигиталната ера. Има стратегия в тази връзка, която предвижда пълна цифровизация на държавните администрации, като така Европа ще стане пригодна за дигиталния век. Трябва тези администрации да ам, са пригодени към нуждите на гражданите и общностите и всъщност да взима предвид и потребностите на най-уязвимите и слабите, социално слабите в обществото. Държавните администрации трябва да предоставят услугите си е, по надежден и а, сигурен начин. Това е възможност да се трансформират традиционните публични администрации. Така администрациите могат да действат и по- економично, като се дадат даде възможност и на економическите оператори да са международен мащаб, а и отделните граждани да имат свободен достъп до всички услуги. Така всички свободи ще бъдат взети предвид на вътрешно ниво. И ще се засили ам, водещата позиция на Европейския съюз на м, световната сцена. Меж, м, държавните администрации трябва да са близки до гражданите, като бъдат централизирани. and trust and cohesion се засили сближаването, ще се засили връзката между институциите и гражданите. Публичните администрации трябва да са по-прозрачни и да подлежат на отчетност по отношение на техните функции. Трябва да има диалог между институциите и заинтересованите страни, като се засили доверието и прозрачността. Ще се избегне така дезинформацията и ам, ще се взимат съвместни решения на политическо ниво. Комисарият Хан получи мандат да постигне целта за дигитализирането на държавните администрации, като комисията ще представлява пример в тази връзка. Това е една уникална възможност да се използва потенциала на дигитализацията, за да се постигне по-ефективна и прозрачна комисия, Европейска комисия. Ние ще се концентрираме върху действия, които ще ускорят трансформацията, така че комисията да ам, осъществи по-бързо цифровизацията. Цифровата стратегия, която приехме миналата година, както и синергиите и отделните инициативи са влети в една пътна карта за постигна отделни цели през 2020 година. 2022 година като са засегнати много аспекти. Отвореност, трансграничност ам, и така нататък. Предвижда се реформа на услугите на държавните администрации. Включително и в комисията. Имам комисията по много отношения е свързан с, държавите, с държавните администрации при на различните политики. Оперативната съвместимост е много важна. Отношение на транспорта, граничната сигурност и, на, и в други области. Хармонизирането на дигиталната структура и използването на блоковите вериги са много важни за изграждането на инфраструктура за предоставянето на услуги в международен мащаб – Стандартите, които съществуват, както и спецификациите, ще продължат да бъдат спазвани, ще се създадат нови, докато се стигне до изпълнението на рамката за оперативна съвместимост на европейско ниво. Искаме да подобрим дигитализацията в целия Европейския съюз. Това се отнася до Европейската комисия, европейските институции и за европейските публични администрации на всички нива. Основният ни приоритет трябва да упростим сложните процеси, пред които са изправени нашите граждани, като а, международните формуляри за ДДС, регистрирането в отделните държави и членки, заявления за получаване на социални помощи и така нататък. Това засяга всички нива на администрацията и има трансгранично измерение. Добре, финанси... Добре действие съществуващите дигитални администрации ще са от полза и за бизнеса, като така вътрешния пазар ще е по-конкурентоспособен. И през последните години сме събрали много опит. Комисията е действала на няколко фронтове. Ние подкрепяме а, пряко държавните администрации в а, хода на тяхната дигитализация. Имаме няколко инструменти Имаме програмата СПЕР, имаме и инструмента за свързването на Европа. Предвижда си допълнителна финансова помощ. Предоставяме и координация, консултации, предоставяме отделни насоки и работим в рамките на, на оперативната съвместимост. Трябва да видим кои са най-добрите следващите стъпки. Това ще го направим с вас съвместно тук с Европейския парламент. Европейските публични администрации а, трябва да предприемат допълнителни стъпки, така че да могат да споделят и да разменят данни по сигурен, ефективен и надежден начин. Това е ключово условие. А, за по-добро използване на инструментите, свързани с изкуствения интелигент, изкуствения интелект. Така ще се стигне допълнителни ползи за гражданите и ще се допринесе за изграждането на единия цифров пазар. Гражд... Администрациите ще трябва да следват нуждите на гражданите в отделните сектори в международен мащаб. Трябва да се търсят ам, решения, които ам, да са на всички нива и да са свързани с цифровизацията. В комисията и в държавите членки много усилия се полагат, определени са и отредени са и необходимите ресурси. В момента ам, се изискват много средства за споделянето на данните. Това не става по най-надежния и качествен начин. Затова трябва да има стандартизирани и надежни процедури, да се намалят забавянията и да се премахнат а, несъвместимостите. А, в... Всичко върви в правилната посока по отношение на електронните правителства, но все пак необходимо да се засилят усилията, за да се изгради, за, за да се изгради необходимия капацитет – и инфраструктура за изпълнението на европейските политики и европейско законодателство. Трябва да се подобри и съдебното сътрудничество. Европейската комисия иска да работи съвместно с държавите членки за подобряване на държавните администрации в Европейския съюз. Искаме правителствата да се доближат до гражданите и да се опрости модус операндис полза на гражданите. Необходими са допълнителни действия, за да се за да има откритост на данните, да се постигне оперативна съвместимост и международно сътрудничество. Ролята на Европейския парламент е много важна в тази връзка при постигането на въпросните цели. В заключение казвам, че е, имаме желание да работим с вас, готови сме да чуем вашето мнение да чуем какво е, искат гражданите от вашите избирателни региони и благодаря ви, че ме слушахте внимателно и ми отделихте време. Благодаря ви, госпожо Ингащат, за вашето представяне. Госпожа Шал Демосе ще открие дискусията. Так for, øh, е, tak for det. Det var en meget spændende е, præsentation. Благодаря. Много интересно беше вашето представяне. Споделям това, което казахте, че трябва да говорим по тези теми, да ги обсъждаме, да работим съвместно и в трансграничен мащаб. Това се отнася и до Европейския съюз и до държавите членки. Тази, това ам, е нещо, с което съм съгласна, но питам се как ще функционира това на практика. Има различни подходи. Има разлики в държавите членки по какъв е, начин отбелязват напредък отделните държавни администрации. Затова искам да знам от вас как си представяте оперативната съвместимост. Трябва ли държавите членки наистина да разполагат с едни и същи системи за обработка на данните? Как можем да предотвратим допълнителната бюрокрация? Не е толкова просто. Когато някой е в друга държава, е трудно да ползва местната държавна администрация ще може ли във всяка една държава членка да се представят документи на всички езици, формуляри на всички езици, как изглеждат нещата на практика, защото има доста разлики в държавите членки по отношение на техния напредък. Would you agree that we take a few questions together? Добре, ще обединим няколко въпроса. Госпожа Гебхарц. Е, благодаря ви. Моят въпрос е в същата насока. Я бих искал да ви благодаря за встъпителните думи. Всичко това звучи чудесно, обаче имам доста сериозен въпрос как ще изглежда прилагането на практика. Имахме опит с предишните системи, познати са ни историите за други инициативи за насърчаване на съместно сътрудничество между държавните администрации с възможността за автоматичния превод на уеднаквените формуляри, например. И остана впечатлението, че системата е на лице, но на практика не се използва достатъчно от държавите членки. Въпросът е как можем да насърчим държавите членки, в частност държавните служители в общата администрация да използват тази система, за да може да се, да, не да се възползват гражданите. Това е за мен основният въпрос. Преди няколко години трябваше да поискам извлечение от така си зараждане от Париж и не исках да пътувам там специално за това, така че подадох му обрата по електронен път и го получих, но като си помисля дали мога да, си, да направя същото в Германия, вероятно ще е истинска катастрофа ни е подобен опит и пак ще трябва да отида на място в администрацията. Така че с какви точно инструменти може да гарантираме, че системата наистина ще работи. Това е проблема, с който се сблъскваме и в държавите членки. Всичко, което се обобщава под а, а, страшното понятие субсидиарност – и се ни а, казват, съжалявам, но моля ви се, нищо не казвайте от европейските институции по тази тема, това са си нашите правомощия. Ние така с, съхраняваме данните в този формат, а не в другият. Нищо не може да ни кажете по въпроси. В крайна сметка не може да има оперативна съвместимост. Така че въпросът ми е как ще накараме държавите членки този път да участват. Това е основният проблем. Thank you. Mrs. Leitao? Председателката благодаря, госпожа Лейтао. Благодаря, госпожо председател. Благодаря, госпожо генерален директор, за този толкова амбициозен проект. Колегас и колегаш, а минha experiência. Eh, Искам да споделя личния си опит. Е, знам, че госпожо главен директор сте запозната с този опит. Знаете, че аз вече минах през е, промяна. Трябваше аз да се занимая с това, но и при това се занимавах само с една администрация. Проблема си остава един и същ. Как е, да бъдат взаимно съместими системите, без да се смесват данните? за данъци, за социална осигуровки, здравни данни, примерно за да се издаде лична карта. В Португалия има една единствена лична карта. Тя е на платформа за взаимна съвместимост. Ще ви опиша личния си опит. Най-добрият начин да се спечели доверие между 27 държави членки е да се започне с конкретни, конкретни примери, може би един пример или два примера. Две, два административни органа, е, които е, се обръщат към много хора, но да се докаже, че те са взаимно съвместими. Не е необходимо да бъдат еднакви двете системи или е, дизайна да бъде един и същ, просто да бъдат е, взаим, просто да бъдат съвместими. Да се започне с нещо възможно. Тогава, когато достатъчен брой държави членки ще бъдат е, взаимно съвместими, тогава, когато нещата ще бъдат осъществими и резултата ще бъде явен за много гражданки и много граждани, които по този начин ще могат да използват тези нови системи. Защото ако започнем с огромен проект за реформа на публичната администрация на 27 държави членки, ще си останем с проекта. Ще бъде един чудесен проект, хубав проект за реформа, но на място нищо няма да се промени. Та, моята препоръка, която се основава, отново повтарям, на личния ми опит, и аз не съм единствената, която казва това. Та, е, трябва да се подходи към нещата отдолу нагоре като се започне е, с работа на място, с съответните административни органи, които са запознати с е, това как е, е, работи всеки един от тях. Примерно, как се отпускат е, социални помощи. Примерно, това е нещо, което гражданите ще видят. И по този начин ще можем да докажем, че тази задача не е голяма лъжица за нашата уста. Та, отново, изхождайки от личния си опит, аз съм дълбоко убедена, че тази лъжица не е голяма за устата ни. От друга страна, е, това е много важна задача за единния пазар или за да се отиде от тук до там. Мога да ви разкажа хиляди примери от живота ми в Брюксел. Е, ужаси, ужаси. И си казвам, ма аз е, в Европа ли съм? Защо е, да не мога да получа гаранция за прахосмокачката си, като се използвам португалската лична карта? Или е, да получа телефонен номер, ако нямам белгийски телефон. Нямам гаранции за електроуреди без белгийска лична карта. Има много неща, които могат да отпаднат и за да може по този начин нашия Европейски съюз да стане по-единен. Госпожо главен директор, поздравявам ви за амбициите ви, но искам да започнете с един-два примера, когато цифровизацията може да промени живота на хората. Не говорим за електронна бюрокрация. Електронната бюрокрация е нещо по-лошо от е, индивидуалната лична бюрокрация. Изберете една-две страни от е, севера или от юга, които са по-напреднали или не толкова напреднали. Направете един първи опит, преди да пристъпите към следващия етап. И така, когато тук ни запознаете с конкретен пример и с конкретен пример за успех, няма и съмнение, че ще има много по-малко съмнения и и, издържаност тук в Европейския парламент. Въпреки резервите ни, ние смятаме, че е хубаво обществената администрация да използва цифровизация, изкуствен интелект, за да има по-добри услуги към населението, да се предотвратят проблеми като дългосрочна безработица, диабет. Това са примери, които ние сме използвали в Португалия Използвали сме изкуствения интелект, за да е, действаме изпреварващо и да намерим решение преди проблема да се превърне в реален проблем за ежедневието на гражданите. Благодаря ви много. Е, не се криете. Надявам се, че ще успеете да приключите е, успешно мисията си. Добре, ще обединим въпросите. Европейската комисия. Благодаря ви и за страстта, и за ангажимента, и за интересните въпроси. Искам да ви кажа, че е, ние изхождаме от предишната програма. Създали сме е, рамки, главни насоки, инструментариум, така че изхождаме от специфична основа. Ние искаме да го ускорим, как да направим крачка напред, как да се постигне конкретна полза за гражданите или конкретни казуси, които вие казвате? Как това става на практика? Как е, разликите между държавите членки е, отпада или, или, или, или намалява? То работим на различни нива, работим е, с, с мрежата между държавите членки, където всяка държава членка членува. Те се срещат два пъти в годината, при всяко председателство и от самото начало решаваме. Ние можем ли просто е, да обменим електронни лични карти, за да видим дали е, системите работят, дали са съвместими? Това е начин да се сравни какво е направило в различни страни на Европейския съюз, какво може да се сподели и какво не работи. Много е важно да това е един реалити чек – освен това, опит между различните държави членки, какво съществува у нас, как да премостим пропастите, как да преодолеем разликите. Какво искаме да направим? Да работим в по-голяма степен на местно и регионално ниво. Там има много примери. Има градове в целия Европейски съюз, които са много активни. Ние много активно работим с тях – Имаме екипи, които ходят на място, за да привлекат вниманието и да насърчат хората да приемат е, решения, които съществуват някъде, така че Connecting Europe е, или подобни програми, всички е, държави членки могат да се възползват от опите на другите – освен това, привличаме вниманието, защото не винаги стигаме до хората, които трябва да знаят. Искаме да привлечем вниманието им, но се връщам към ускоряването. Как да продължим напред, изхождайки от това? Тоест, контакти чрез хора в държавите членки, всичко сега трябва да се събере на едно място. Ние имаме много решения, имаме много инструменти в програми на комисията, както и в държавите членки. Така че трябва да има място, където всичко да се обедини, да има споделена осигурена база данни, да знаят хората какво съществува, да знаят държавите членки какво има, тези, които са по-напреднали да споделят помежду си, а тези, които са по-изостанали да знаят какво вече съществува, как да преценят съвместимостта и да предприемат логични стъпки напред. Това е в инструментариума и имаме елементите, съставките е, за рецептата за успех. А, после пристъпваме към следващия кръг от действия. А, и имаме а, дигитал, дигитален набор от услуги. Включвам и тези, които вие споменахте. А, ние се стремим те да са на лице навсякъде в държавите членки, едновременно и трансгранично. Примерно, улеснения за превода, това да съществува на няколко езика, това е първо задължение, 27 е, услуги. Въпрос е всяка държава членка да изпълни задълженията си. Искаме това да се разшири, като се използват и положителни примери. Какво трябва на гражданите, какви услуги са необходими на гражданите, за да постигнем успех. Така че, за да разширим това, работиме с отделни отрасли много от тези неща стават в е, конкретна отраслово законодателство. Например, социални помощи. Работим с информационни системи, системи в целия Европейски съюз на различни нива, за да достигнем до правилните потребители. Нещо, което вече чувам, е, как да преминем към програмата Дигитална Европа. Това е, съдържа и отговор на някои от въпросите ви. Трябва да търсим синергията от предходните програми. Искаме нашите програми да се включат в програмата Дигитална Европа, да има едно, да съберем програмите на едно място, да работим с социални фондове, с всичко, което е, е, се смята за цифрово, това е ясно, и всички подкрепещи програми по Хоризонт 2020 да работим с регионални фондове, ръка за ръка и да създадем синергия. Не виждаме, че различните части на програмите Цифрова Европа могат да съчетат изкуствен интелект, е, киберсигурност, компютри с високи постижения, данни с ет, е- е- е- етична стойност. Всичко това трябва да работи съвместно и да си принадлежи взаимно. Това е една чудесна основа. И във въпросите отново се връщаме на това как това да стане, като се спазва субсидиарността – как да насърчим различните нива и сектори на публичната администрация, как да тръгнат те в тази посока. Това ще стане като се съчетават е, дейности, мерки, които току-що посочих, посочих. Единствен цифров ход, организиране и споделяне най-добрите практики на конференции, е, примерно е, как да споделим намалената цена – която сме успели да постигнем и как да се срещат е, практиците колкото може по-често и да споделят опит. Но следващото е да отидем отвъд всичко това, за да стигнем до колкото се може повече хора. Вие ще можете да ни помогнете много за привличането на вниманието и как да стигнем до хората. Председателката благодаря. Втори тур от въпроси. Госпожа Туц. Благодаря, госпожо председател. Благодаря на представителя на генерална дирекция Digit. Първата ми забележка е, плана за действие беше значителна стъпка за цифровизацията на публичния сектор. Но с нарастването на броя на инструмента за изкуствен интелект, смятам, че трябва да направим стъпки за трансверсални услуги и крайният потребител да бъде в центъра на обществените услуги. Аз съм напълно съгласна, че сътрудничеството между европейските институции е най-важното, за да може цифровизацията на публичната администрация да се постигне на по-високо ниво. Искам да подчертая освен това, че усилията за е, цифровизация на публичния сектор трябва да бъде координиран както на европейско, така и на национално ниво, за да се избегне е, дигиталната фрагментация на услугите и на данните. И накрая трябва да имаме предвид, е, че е, е, кибердейността става все по-разви... Е, и кибератаките са все по-развити. Те предполагат повече средства, за да бъдат изкоренени тези кибератаки. Имам два въпроса към комисията. Първо, как комисията ще гарантира, че институциите реално са защитени е, срещу кибератаки? И на второ място, е, как комисията е, възнамерява да общува по-добре с местната публична администрация? Госпожа Грапини има думата сега. Sigur, nu trebuie să mai repet și eu, dar îmi face plăcere să spun că ați avut o prezentare, o viziune foarte bună și... Uh, Благодаря. Вие ни изложихте един чудесен възглед и е, ще се радвам, ако се постигне същинска цифровизация на вътрешния пазар. Е, бях в Естония и видях колко е напреднала Естония. Колегата казва, че иска да има само един единствен документ, който да се използва за всичко. Това е така в е, Испания и за това искам да е, поздравя за това бившия е, комисар от Естония. Но цифровизацията предполага инфраструктура. А инфраструктурата в държавите членки е много различна. Има обаче и друг проблем. Уменията на гражданите са различни. Говоря от личния си опит. В държавите членки, в някои райони, например селските райони, гражданите не разполагат с необходимите умения това ще бъде препятствие. Освен това, административният капацитет е различен. Примерно, Естония е свързана с роботи, които доставят шоколади. Гражданите са свикнали с такива услуги, но други граждани от други региони, които още не са привикнали към подобни услуги, няма да могат да ги използват лесно, безпрепятствено. Примерно, освен това, железопътният транспорт. Виждате разликата в инфраструктурата. Високоскоростния влак няма да може да е, преминава граници, е, когато от другата страна на границата няма е, коловози за висока скорост. Какво ще правим и с бюджета, и с финансирането? Пак си идваме на думата. Следващата многогодишна финансова рамка. Но ако отвъд някакво честолюбие или самолюбие, ако вашия възглед не бъде свързан с някакъв бюджет, за да има необходимите средства, за да се намалят разликите между държавите членки и регионите, за да има интероперабилност и съвместимост, няма да постигнем успех – Надявам се, че комисията ще работи в екип с онези, които се занимават с бюджета, за да може вашата мечта, вашата визия е, да е, се превърне в действителност с други думи, мислите ли, че могат да се преодолеят тези разлики и в правомощията, и в инфраструктурата, чрез средства, чрез бюджет, за да се постигне едно, едно почти сходно ниво? Председателката, благодаря. Давам думата на представителя на комисията за отговор. Е, Не, господин Ансип, извинете, извинете. Благодаря ви. Благодаря на представителя на Генерална дирекция Диджит за това, че насърчава тези цифрови е, обществени услуги. Знаете, че ролята им е важна. Те трябва да бъдат по-ефективни от традиционните. Тези публични услуги са и по-прозрачни, е, защото няма да има грешки, няма да има корумпирани служители. Е, и като публични услуги те са много по-приобщаващи от традиционните услуги, защото хората са по-добре информирани. Те ще искат да вземат участие в вземането на решения. Така че с удоволствие забелязвам, че на практика и в 27-те държави членки има чудесни дигитални публични услуги. Колкото обаче до трансграничния достъп до тези чудесни дигитални услуги, това е реалният въпрос. Примерно електронната давност – в Швеция, в Дания, в Финландия, в Естония, те нарастват. 100% електронни, електронни е, рецепти. 100% от лекарите там правят електронна рецепта. Но ако отидат в Дания, им искат хартия. Ако шведите искат, отидат Дания, им искат хартия. Две страни, където има взаимно признаване на електронни рецепти. А, защо? Само две измежду 27 или за европейските държавни поръчки. Те се развиват в е, Португалия, например, но защо не в 27-те държави членки? Аз мисля, че ние не можем да обясним е, тези затруднения само с е, едно единствено задръстване, бих казал. Има различни бизнес интереси, има има, има разлики, които, които се дължат на правните системи. Има и Айдас. Само 6 от 27 държави членки е, приеха тази и Айдас. Тоест, само 6 държави членки е, е, приемат е, дигиталната идентификация. 6-7 са се подписали по такова споразумение. Е, едновременно с това знаем колко е лесно да се използва, например, е, системи за разпознаване на лице в GSM пластмасови карти в портфейла ми. Вчера е, говорим за е, смарт карти. Дори мобилна идентичност, нещо от вчера, система, която се основава на ключове, много по-хубава. Има толкова много системи за идентификация. Трябва да направим нещо с, с е, това не е въпрос на взаимно признаване. А какви видове дигитална идентичност, цифрова идентичност се използва в държавите членки? Днес ние твърде често използваме Google или Facebook, за да стигнем до някакъв вебсайт. Ние по този начин си предоставяме данните на Google или на Facebook. Още веднъж, защо? Защо ни се налага да го правим? Защо ние не създадем свои собствени системи за идентификация с тази road system, примерно пътна система или система за взаимно признаване на цифровата идентичност? Да ви питам. Това не е въпрос, а по-скоро ви моля, по-скоро ви моля да работите с тези EIDAS и идентичност, електронно признаване на идентичността. Да има същинска европейска цифрова администрация. Благодаря. Председателката благодаря. Има още два въпроса. Ако не възразявате, ще изслушаме всички въпроси и тогава ще отговорите. Um, Господин Колая, благодаря ви госпожо председател. Благодаря ви, госпожо генерален директор, за изложението. Радвам се, че толкова много често споменавахте думата оперативна съвместимост. От моя гледна точка, гледна точка на нашата комисия, оперативната съвместимост е от ключово значение за успешната цифровизация на публичните администрации. Ключовите елементи на оперативната съвместимост, по мое мнение и пак се надявам, че и в това отношение Европейската комисия споделям мнението ми. Ключови елементи преди всичко са отвор... технологиите с отворен достъп, свободно достъпните данни и свободно достъпните софтуери. Те могат да ни предоставят дълготрайни решения без блокаж от страна на производителя. Така че въпросът ми е какво възнамерява да направи Европейската комисия, за да насърчи е, достъпът е, чрез свободно достъпни технологии и по-активното им е, използване от страна на публичните администрации. Благодаря ви и последната думата има Мурсия Кулун. Благодаря ви, госпожо председател. Благодаря ви за изложението. Беше изключително интересно, особено начинът по който се опитвате да в цифровизацията из целия Европейски съюз и да подкрепят държавите членки в това отношение. Много е важно да се преодолеят разликите в равнището на цивилизация в рамките на държавите членки и между държавите членки. Има един конкретен въпрос а, в, в отношение на Ирландия и защитата на електронната идентификация. Разполагаме с една а, карта, която дава възможност на гражданите да им използват различни услуги на публичната администрация. Може би вече малко постаряла, но все пак това е една карта, която дава достъп до системата за здравеопазване, там са всички техни данни, могат с да се обърнат към социалните служби и т.н. Но, но комисарът за защита на личните данни реши, че тази наша единна карта е незаконно съобразна от е, гледна точка на защитата на личните данни. Така че искам само да бъда внимание на целият този въпрос. Защита на личните данни, личните данни се използваха само между различни служби на различни министерства, така че се питам дали сте имали, дали сте запускали с подобни проблеми в други държави членки, ако да, как сте ги продоляли. Благодаря ви отново, дам думата на госпожа Ингштадт. Thank you very much. Благодаря ви за този втори тур от въпроси. Ще се опитам да ви отговоря този път малко повече подред. Говорим за надежни услуги и частно защита и за киберсигурност. Тук говорим за различни теми. От моя гледна точка, ние отговаряме за киберсигурността на европейските институции и има междуинституционален инструмент, който работи в това отношение на много високо равнище, като информационен хъб. Те са и в постоянна връзка с държавите членки, но разбира се, защитата срещу и гарантирането на киберсигурността е в националните е, правомощи на държавите членки. Това сътрудничество, както вече казах, сигурно се засили през е, последните няколко години. Така че смятам, че трябва заедно да работим за засилване на равнището на подготвеност на държавите членки във всяко едно отношение и документът Cyber Act, който беше прият миналата година, значително подобрява съгласуваността, особено между различните общински служби в държавите членки. Така че полагаме усилия, но трябва да гарантираме, че има пълна съгласуваност въпроса за лични данни, знаете, че Европейския съюз играе водеща роля и нашите страна се превръщат в световни стандарти, което според мен показва, че сме избрали правилният път. Сега възприехме вторият набор от ръководни насоки за етиката и ценностите при разработването на изкуствен интелект и а, това препоръките ни се основават на практически натрупаният опит за конкретните, конкретни практики, които дават очакваните резултати, които не дават толкова добри резултати. И а, всяко предложение, което, всяка система, която се използва от държавните администрации, трябва да се основава на най-високите стандарти в това отношение. Or, or, uh, така че имаме притеснения, свързани с личните данни и те винаги трябва да вървят ръка за ръка с добрите ни практики. И така последният ни въпрос на депутатът от Ирландия. Как може да гарантираме, че предоставяме на гражданите услугите, от които се нуждаят или които те искат, без да навлизаме в да нарушаваме неприкосновеността на личното им пространство. И тук отново се връщам на примера с Естония. Там гражданите имат много ясна представа какво се случва с данните им и могат да дадат своето съгласие за какво да се използват данните. И тук се стига отново до въпроса с поделя на добри практики между държавите членки, да се види кое къде добре работи, за да се гарантира неприкосновеността на личните данни на гражданите. Но тази цялата дискусия вече се ръководи от представители на компетентните органи на национално равнище. Въпросът е как може да се гарантира възможността за поставяне на такива услуги без а, да се нарушат основните принципи, заложени в регламента на личните данни. И повечето държави членки са намерили някакъв а, начин да се справят с този въпрос, но смятам, че ние в, на различно държавите на европейските институции имаме какво да направим по въпроса, но трябва много близо да следим а, темата. И няколко думи за амбициите ни. Да, амбициозни сме и а, сме оптимисти, но смятам, че трябва да сме оптимисти. Може би няма да успеем да постигнем а, всичките си амбиции, но все пак ще се опитаме да постигнем възможно най-много. И всъщност се опитваме да видим какви са различни дейности, които могат да ни позволят да стигнем до там. Така, например, голямата разлика, която съществува между държавите членки на равнището на личната инфраструктура, т.е. не само на решенията, които се прилагат, но и по отношение на инфраструктурата. Затова и се опитваме да обединим всички различни програми за подкрепа, които предоставя Европейския съюз, за да имаме цялостна представа. Така, например, имам генерална дирекция подкрепа на реформи, на структурните реформи. Разполагаме с структурните фондове, които също предоставят подкрепа. Така че ще направим обзор на всички евентуални нужди на държавите членки и трябва да сме в състояние да дадем отговор на всички тези техни потребности, където и да се появят и как, каквито са тези нужди. Т.е. трябва да разполагаме с решения за всяка една от държавите членки. Предишен кръг от въпроси. Имаше един въпрос как да гарантираме, че цифровите решения няма да са още по-сложни и по-тежка бюрократични от вече съществуващата бюрокрация. Това, разбира се, е предизвикателство. Целта не е да цифровизираме администрацията, която работим в момента, т.е. целта не е да трансформираме PDF файловете в цифров, на цифров носител, а да променим цялостните процеси на работа. И това е тема, която се обсъжда от държавите членки на различни равнища. И решенията, които предлагаме, трябва да допринесат за този преглед. Връщам се на въпрос на господин Ансип и бих искала да му благодаря за вдъхновението, което представляваше той за нас, когато работихме с него Европейската комисия. Въпросът за e или за електронната идентификация, тя е чудесна основа. Все още не сме постигнали всички цели, но се предвижда предвижда преразглеждане на регламента за електрон, електронната идентификация и ние ще кажем какви са нужди на държавите членки от наша гледна точка, т.е. от гледна точка на електронните публични администрации. Но въпросът е как може да се използва електронната идентификация и за други а, сектори. Говорим, например, за системата за социално подпомагане, здравеопазването. Там също има специфични потребности. Така че въпросът е как можем да надградим на вече постигнатото и как можем да го подобрим, за да постигнем възможно най-добро равнище на предоставените решения. Има и други възможни решения, като например обмен на данни по сигурно безопасен начин. Да използваме това, с което вече разполагаме и да го подобрим свободно достъпния софтуер. Всичко, което правим, ние разработваме, е свободно достъпно по дизайн. И също така имаме стратегия за свободно достъпният софтуер в Европа. Тоест, опитваме се да изградим цяла една общност в Европа и ние сме модератор на, на тази общност, насърчаваме по-добрият обмен. Има също така и различни дейности в областта на сигурността. Работим съвместно разработена с Европейския парламент методология по отношение на свободно достъпния софтуер. Така че това е тема, която много ни вълнува. И мисля, че отговорих на повечето ви въпроси. Нещо пропуснах ли? А, обученията и уменията, да, това е важен въпрос и сложен въпрос също така. В голяма степен той попада в правомощията на държавите членки, но както ми казаха представители на една държава членка, също на моята собствена държава членка, Швеция, те казаха, че са изпратили всички служители, работещи на гише от едно от своите министерства на задължително обучение. И след това обучение те наистина са преосмислили вижданията си. Така че да, трябва да обучим а, държавните служители, трябва да обучим и гражданите, за това как се използват тези решения. Skills, uh, digital skills in the Digital Euro program. Трябва така да се, работи за придобиване на е, цифрови умения в рамки в програмата Цифрова Европа. Също така работим и по наречената Академия за оперативна съвместимост. Работим първото за заседание през декември с участието на университета от Льовен там а, събрахме на практика представители на академичните среди, студенти, държавни служители, за да обмислим заедно потребностите от а, нови умения и как можем да ги а, разпространим с Европа. Много интересни идеи. Ще се радваме да чувам и вашите идеи и с нетърпение очаквам по-нататъчните предложения за какво можем да постигнем заедно. Благодаря ви. Okay, thank you very much, uh, Mrs. Ilgestad. Um, I think uh, that will conclude. Благодаря ви, госпожо Ингштад. Мисля, че с това може да приключим с тази точка от дневния ред. Много ви благодаря за това, че се присъединихте днес към нас. Само искам да припомня, че в 16 часа ще започне семинарът, посветен на, на правила за електронната търговия, пригодени за цифровата епоха. Не знам дали някой иска да повдигне нещо по точка разни. В такъв случай бих искал да ви припомня датите за следващите ни заседания. На 18 март в 9 часа ще започне следващото заседание на нашата комисия. Благодаря ви.